Скъпи колеги, пристъпваме към обяснението на вота. Бих искала да ви осведомя, че сме получили голям брой заявки за обяснение на вота, но трябва да прекратим тази част от заседанието най-късно в 14.45, за да може да се подготвим за съдобното заседание. Така че колегите, които не успеят да обяснят вода си днес, ще имат тази